Mesdames, Messieurs, je vous remercie de prendre... Дами и господа, моля замете местата си, тъй като ще закъснеем. Имаме натоварен дневен ред и за сега сме в графика. Ще изслушаме а, съобщенията на председателството, господин Робер Бре, който отдавна не сте слушали, ще ви ги направим. Вчера координаторите взеха следните е, решения. Господин Свобода ще подготви два доклада относно компенсациите Господин Карим ще бъде докладчик за годишния доклад 2014 за субсидиарност и пропорционалност. Господин Джамбаски ще подготви становище за е, единия формат за визите. Ще има и семинар за международните осиновявания с е, участието на представители на Комисията по петициите през а, е, е, октомври последствие отговорите на комисията и съвета. Мисията в Украина ще се проведе на 24 и 25 септември и ще накрая ще поискаме инициативния доклад относно представителите на а, служителите в работническите комитети по силата на член 45. Благодаря в а, господин Добре. А сега давам думата на госпожа Лидия Дегерингер Дъденберг за нейният доклад. Благодаря, господин председател ще говоря полски. Радвам се, че можем най-после да приключиме с тази тема. Става дума за процедурата за искове с малък материален интерес. Става дума за трансграничните вземания. Миналият път ви информирах за развитието на тристранните разговори, които се увенчаха с успех, ще гласуваме, тъй като след тристранната среща председателството продължи работата и се постигнахме единодушие в съвета. Наистина постигнахме Изработихме ни отлични компроми, компромиси. Благодаря на господин Буда за отличното сътрудничество. Бих искала да благодаря и на всички асистенти, на нашите политически съветници, които участваха активно в изработването на доклада. И бих искала да благодаря и на секретарята а, Алекс беше и всъщност е и в момента тук. Искам да му благодаря за отличното сътрудничество. И сега бих ви препоръчала да, подкреп, да подкрепиме тази инициатива, защото и от наша страна, от страна на съвета, смятаме, че сме постигнали успех. наистина доста бързо представихте нещата, скъпи колеги. Моля да гласуваме електронно гласуване, да. Значи гласуваме доклада на госпожа Герингер де Оденберг. Всички ви гласуваха. Край на C'est un plébiscite, madame. Пълно единодушие. Дори при демокрацията единодушието понякога е полезно. Благодаря за свършената работа. А сега следващата точка давам думата на госпожа Делво, ако разбира се, можем да се чуеме, въпреки, че има говорещи в дъната на залата. Благодаря, господин председател. Става дума за регламент за насърчаване на свободното движение чрез упростяване на приемането на някои официални документи. Това е предложение от 2013 година. Четири области премахването на легализирането и апостила за някои публични документи. Ставаше дума физически лица, както така и като и за предприятия. Второ, упростяване на превода, т.е. ако се представи оригинала, не е необходимо сертифицирано заверено копие и въвеждането на многоязични формуляри, които биха заместили някои национални документи. И на четвърто място сътрудничество между държавите членки в системата на информация на, за вътрешния пазар. През април 2014 година на първо четене бе прият доклада на господин Рапкай, който работи, е, работи по тази тема в предишния мандат. Е, парламента бе разширил обхвата, включвайки допълнителни документи, които не присъстваха в първоначалното предложение на комисията, интелектуално право, вещо право и е, социално осигуряване, дипломи, недвижими имоти, т.е. обхвата наистина се разшири, колкото, са, колкото до превода предложението беше да се премахнат а, заверените копия, а ако има някакво съмнение, а, може, може да се поиска превод от а, държавата по происход и администрацията, която е поискала превода, ще е, може, е, трябва да заплати за него и в продължение на две години съвет обсъждаше този регламент, който сам по себе си е доста скромен по съдържание. През юни излезе общото становище на съвета, т.е. има съгласие за премахване на апостила в Европейския съюз и неговото запазване за документи от трети страни, което струва ми се уместно. Ако разполагате с документ с постил все още може да го предоставите, в смисъл, че ем, може да се... Е, този документ също е валиден, но гражданите трябва да знаят, че, че могат и да не е, представят документи с съпостил е, сега. След това документи, свързани с гражданското състояние, т.е. с всичко свързано с гражданите, документи свързани с бракове, смъртта. раждане и така нататък. Сега, многоязичните формуляри държавите членки се противопоставят за дублиране, т.е. На, на международни формуляри, които да се използват едновременно с националните формуляри и колкото до сътрудничеството ще се е, използва системата и ми, информация за вътрешен пазар и след 5 години ще се направи, ще се преразгледа функционирането на системата. Тоест, становището на съвета е доста по- ограничено по обем от предложението на парламента. Тук не става дума за признаване на документи, а за приемане на документи, т.е. няма автоматично признаване. Счита се, че документът е автентичен и последствие ще се, може, той ще, бъв, ще бива разглеждан от националните власти. Утре ще се проведе тристранна среща, на която ще обсъдиме е, различните становища и ще приемеме график на е, заседанията. Ще видим кой какво има да каже и през е, септември ще проведеме всъщност първото общо заседание след изслушване на становището на съвет. Това е. Очаквам вашите коментари. Благодаря, казва председателят. Някой иска ли да вземе думата? Господин Радев. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Както знаете, през месец юни съвета постигна още подход по упростяване на приемането на някои официални документи в Европейския съюз. В момента гражданите, които се преместват в друга държава членка, често губят време и пари, за да докажат, е, че техните актове за раждане или брак са автентични, за да направят заверени преводи или да сложат необходимия апостил. С постигнатия общ подход на съвета досието може да бъде предвижено напред – Съветът обаче силно ограничи приложното поле на регламента, като изключи голяма част от предложените от Комисията и Европейския парламент документи, които се освобождават от формалности. Този подход до голяма степен намали търсения и желан от нас ефект на упростяване на процедурите. С цел преодоляване на езиковите бариери, съвета предвижда многоязични стандартни форми на всички официални езици на Европейския съюз – така ще се избегне нуждата от превод. Въпреки това, от общо 12 документа, изброени в приложното поле, прието от съвета, само за 4 се предвиждат многоязични формуляри. Надявам се това да бъде променено. Имайки предвид колко време е отнес на съвета да намери общ подход по това досие, ни предстоят тежки преговори в триалога. Надявам се, че с докладчика и с останалите докладчици в сянка ще успеем да постигнем напредък който ще доведе до улесняване на ежедневния живот на гражданите, а не до въвеждане на още по-сложни механизми и процедури. Благодаря ви за вниманието. Uh, thank you very much. Благодаря. Any other request for the floor? Благодаря. Някой друг иска да вземе думата? такъв случай, да, наистина кратък обмен на мнения. Ако няма други желащи, може би госпожа Дало иска да каже още нещо. Много благодаря на колегата за кратки обмен на, на мнения ще продължиме с преговорите и през септември ще обсъдиме с докладчиците в Сянка подробно тази тема. Днес, знаете, следобед ще се срещам с Люкс люксембургския министр и ще можем да му зададеме въпроси, свързани с това досие. Доколкото разбирам, е, да, представителите на председателството ще бъдат тук с нас след обед. Благодаря, казва председателя. Няма други желащи да вземат думата. Е, изчерпахме дневния ред за тази сутрин. Добър апетит!